Good afternoon, uh, everybody. Welcome to our... Добър ден на всички и добре дошли на нашето заседание днес. Надявам се, че всички сте получили дневния ред. Той е прият. Uh, всички документи са предоставени електронно, така че можете да ги намерите в интернет. Трябва да одобрим протокола от миналото заседание. Ако няма забележки, приемам, че всички са съгласни и протоколът е одобрен. Първо трябва да докладваме по междуинституционалните преговори и събития. Докладчик Едита Харанцова. Мисля, че господин Селимович ще се изкаже от нейно име. Благодаря ви, госпожо председател. Дита се извинява, че няма как да присъства днес така че аз ще прочета нейния текст. Мина повече от година и половина, откакто комисията направи предложение, което беше много сложно а, за прилагане на четири различни директиви, които да се обединят. Имко отчита огромната работа, която е свършена през последната година. Дита и благодари на всички докладчици в Сянка. Благодари също така на комисията и секретарията. Смятаме, че нашата комисия трябва да бъде уважавана повече за работата, която и е извърши. Последният триалог беше на 23 април. Имаше времени решения, например по номера за изчезнали деца. 11660. Също така искаме да се направи осведомителна кампания за специалния номер. Имаме и новото оборудване за автомобилите. Би трябвало те да имат радиоприем. Необходимо е да се има предвид, че ще има цифрови изисквания. Това е много важно и за управлението на радиочестотите в Европа, както и освобождаването на радиочестоти за други потребители. Трябва да сме сигурни също така, че има взаимосъвместимост между различните доставчици, когато потребителят избира нов доставчик. Необходимо е да има по-малко електронен отпадък и по-малко разходи. Накрая хората с увреждания също трябва да бъдат напълно обхванати. Това означава задължение за предоставяне на услуги и специално оборудване за тези хора при необходимост. Също така, договорната информация би трябвало да е достъпна за тях. Ние се водим от акта за достъпността. Трябва да има пълна гаранция, че хората с увреждания са пълноправни членове на обществото. Това е което казва Дита. Нека обясня какво предстои утре Води се широка дискусия за предоставянето на универсална услуга, най-вече за минималната интернет скорост, до която всеки има достъп, включително и в селските райони. На второ място хората, които не могат сами да заплатят за интернет пакет, би трябвало да имат определени права. Постигнат е известен напредък по тази тема, но не всички проблеми са решени. Що се отнася до правата на крайния потребител, имаше напредък по мобилната система за предупреждение, но държавите членки искат по-голяма гъвкавост при прилагането на такива системи. Разискванията продължават. И накрая комуникациите в рамките на Европейския съюз. Дита напомня на всички, че именно имко въведе тази толкова важна тема за гражданите и тя ще продължи да я защитава. Съветът вече приема, че темата трябва да се разгледа. Има предложение, но то не цели практически резултати, каквито искахме за гражданите. Дита се надява накрая тези резултати да имат практичен характер. Има стремеж за приключване на работа по това предложение в рамките на българското председателство. Предстои заседание утре. Много благодаря. Преминаваме към втората информация. Господин Ван Нистелро иска думата. Заповядайте. Исках да откликна наказаното от Дита. Според мен е жалко, че на Имко не се обръща вниманието, което заслужава. В ИТРЕ те стигнаха до споразумение за радиоспектъра, казаха, че това е голям пробив. Утре в, надявам се, последния триалог, ние би трябвало да се опитаме да се наложим, включително и по повикванията в рамките на Европейския съюз. Ние трябва да се стремим към решения, които са добри за гражданите – също така трябва да се сведе до минимум изкривяването на пазара. Надявам се наистина да се справим по-добре с комуникацията, да разчитаме повече и на секретарята, и утре да се даде тласък на постигането на споразумение. Принципно е добре, че е постигнат напредък. Хубаво е, че подходът е на максимална хармонизация и максимални права за гражданите. Със сигурност ние не намаляваме техните права, които вече съществуват по националното законодателство. Аз съм от Холандия и много се радвам, че по холандския въпрос също може да стигнем до споразумение, що се отнася до комуникацията без номер. Но иначе нашата комисия трябва да получи по-голямо внимание и това въжи и за двете страни. Ние отговаряме за вътрешния пазар, за защитата на потребителя – освен това, ИТРЕ се посвещават повече на инвестициите, докато ние мислим за стабилната среда за тези инвестиции и за това как да бъдем привлекателни за останалите. Но ако се откажем при комуникацията без номер, там наистина ще имаме голям пробив. Надявам се да бъдем подкрепени. Благодаря ви. Нямам никакво съмнение, че Дита ще направи всичко възможно, за да постигне тази цел. Следователно, можем да преминем към следващата точка. Единият цифров портал. Тук колегата Мици е докладчик, но и тя за жалост няма как да присъства и ме помоли да кажа няколко думи. Е, в рамките на третия триалог беше постигнато споразумение по ключовите елементи, най-вече езиците, членове 11, 5, 12, приложение 1 и 2. Предстои техническа работа по текста преди неговото финализиране – има и елементи, които трябва да се договорят технически, но като цяло е постигнато споразумение работата да приключи в рамките на българското председателство. Това е чудесна новина. През юли ще гласуваме на заседанието на комисията. Това е по единия цифров портал – С това приключихме последната информация. Сега трябва да преминем към файла за европейското пенсионно осигуряване. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, след като последния път ви представих своя от доклад, днес имам някои бележки във връзка с поступилите предложения за изменение. 143 а, предложения постъпиха, след това още 400. Някои а, са доста допълващи, Общо, общият брой с а, на измененията е 642. Много се радвам, че основната част от измененията се са насочени към ресора на нашата комисия. Надявам се, че ще постигнем широк консенсус защото целта ми е позицията на ИМКО по, като комисия по вътрешен, по единен пазар и защита на потребителите да бъде достатъчно силно. Сега искам да се спра на два важни момента. Първият е въпросът за разпределението на компетентността между АЙОПА и националните а, органи при сертификацията на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване. Съкратено ПЕП. Заменила съм, например, думата лицензиране с сертификация, защото националният орган трябва да бъде преди всичко надзорен, съгласно срещата на върха в Милано от 1995 година. Нека да не се откланяме от изпитаната система за да не създаваме правна несигурност и двойствени тълкования, както и скъпи процедури, които, е, чиято цена ще се поема от потребителите. Също времено обаче трябва да имаме предвид, че е, ПЕП няма да е един единствен. Ще има различ... На пазара ще се предлагат различни общоевропейски продукти за лично пенсионно осигуряване. Просто ние трябва да се погрижим а, те да отговарят на изискванията съгласно регламент. Затова съзнателно съм избрала и израза сертификация, защото той включва и проверка за съвместимост с изискванията на регламента. Ако а, продуктът съответства на регламента, той ще получи европейски етикет и потребителите ще могат да му се доверят. Националните компетентни органи играят много важна роля, защото те ще осъществяват надзора върху а, доставчиците на ПЕП нещо, което е от изключително значение за защитата на потребителите. Други важни аспекти за мен е въпросът за това какво става с договора на даден потребител, ако сертификата на доставчика бъде отнет. Трябва да се гарантира, че не, е, не, не вложителят ще загуби, трябва да се гарантира продукт, а, е, неговият договор да премине при друг доставчик или той да има право да денонсира а, е, договора. На трето място е, са стандартните опции за ПЕП и начина на изплащане. Мисля, че при стандартните опции е, вложителят трябва да получи като минимум е, платените от него вноски в пълен размер като стандартната опция трябва да дава възможност както за изплащане на пенсия, така и за еднократно изплащане на 30% от спестения капитал. А ако изплащането ще стане в, дали изплащането ще стане в началото на изплащателния период или по време, докато той, по времето, когато той тече, остава да уточним. Изпратила съм 6 компромисни пакета до докладчиците в Сянка. Утре втората ни среща с тях. Там ще обсъдим подробно моите предложения и евентуалните компромиси. След това, след две седмици, ще представим тук в комисията компромисите, така че на 19 юни имко да може да проведе гласуване. В края искам да благодаря на докладчиците в Сянка, техните сътрудници, както и на бюрото за изключително конструктивното сътрудничество в много така приятелски климат. Надявам се, че ще постигнем положителен резултат. Благодаря. Thank you very much. And then for the SN... Много ви благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Яко Сари. Много ви благодаря. Благодаря и на докладчика. Тя се е справила много добре. Аз съм изготвила 87 изменения. Споделям подхода на докладчика. ПП е пенсионен продукт по третия стълб. Той не заменя пенсията за прослужено време или обществено плащаната пенсия. Има много предложения, с които съм съгласна, но по някои въпроси ще трябва да дообсъдим. Това е предвидено следващата седмица. ПЕП е общо европейски продукт. Следователно, би трябвало ЕОПА да има разрешителни правомощия – трябва също така да се работи в тясно сътрудничество с националните компетентни органи. Още нещо важно за нас би трябвало да има само един избор по подразбиране. Това е важно и за съответните регулаторни стандарти – Избора по подразбиране трябва да гарантира обаче реална защита на капитала. Инвестиране преди приспадане на разходите не бива да се позволява. Трябва да сме сигурни, че спестителите чрез ПЕП не са подведени. При альтернативните варианти ако се предлага вариант по подразбиране, не виждам защо да се ограничават альтернативните варианти, но за защитата на потребителя е важно предоставящия продукта да обясни писменно защо е избрал различен вариант. Също така трябва да има таван на разходите, те да не надхвърлят определен прак. За нас е важно също така едрите спестители да могат да сменят предоставящия продукта толкова често, колкото желаят. Би трябвало да могат да се правят и изменения в инвестициите. Също така ПЕП би трябвало да позволява преминаване към нов предоставящ услугата на всеки 5 години, но също така и при по-кратък срок за до 25%. Ние искаме да има защита на потребителя, прозрачност, затова имаме изменения за достъпността на документите – и консултирането. Също така съм включила и право за колективно обжалване. Мисля, че също така докладчика предлага един добър и ефикасен, рентабилен инструмент, но аз съм направила някои промени. Би трябвало да се знае какви са различните варианти и с какво всъщност се отличават. Би трябвало да има и една етична среда, в която се работи. Правителствата трябва да са активни в инвестирането в ПЕП. Необходимо е да няма злоупотреби с данъци, необходимо е да няма и избор на най-благоприятни данъци. Благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Ще продължим да разискваме нашите разногласия. Благодаря. Много ви благодаря. От името на ЕКАРЕ Колегата няма как да е тук, затова ме помоли да прочета от нейно име. Урике казва следното. Имахме някои тревоги и опасения, които все още не са разсеяни. Необходимо е големите застрахователи да се приспособят в рамките на 5 години, но по-малките застрахователи няма как да го постигнат. Ние искахме да наложим своето предложение с 8 разряда, но то не беше прието. Много е важно, освен това, кой ще се възползва в тези времена на ниски и отрицателни лихви. На второ място, Програмата би трябвало да позволи на конвергенцията да помогне на инвеститорите, по-малките компании и ликвидните инвеститори, но това на практика няма да се случи. Например, ние не знаем какво ще последва, ако банкротира предоставящ ПЕП. Ето защо аз предлагам, казва Урике, декумулацията да започне на 65 години, като максимум е 30% изплащане на еднократна сума. В противен случай може да имаме много високи социални разходи. Знае се, че повечето хора не изчисляват правилно своята продължителност на живота. Също така, не виждам защо е избран варианта за намеса на инвеститора след започване на декумулацията. Това води само до проблеми. В много от държавите членки, освен това, ще е трудно да се прецени, чие право се прилага в някои от случаите. Ако особено ако хората решат да изберат държавите с най-благоприятно законодателство. Би трябвало предоставящите ПЕП да обясняват и различните екологични, социални, политически и економически фактори на своята оферта, но това е твърде голямо изискване към тях. Иначе, казва Урике, не всичко в предложението е лошо, но трябва да се знае, че данъчното облагане е изцяло национално правомощие. От името на АЛДЕ, господин Селимович, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, госпожа Колин Ланген, за отличната работа по това предложение. Наистина, при пенсионните продукти има много големи бариери на вътрешния пазар. За сега всичко тече много обещаващо. Имахме заседание на докладчиците в Сянка, работим в добър дух на компромис – от наша страна мога да кажа, че докладчика се съобрази с доста от нашите предложения, например много важната роля на ЕИОПа, особено при сертифицирането на големите доставчици на ПЕП, правото на консултация, увеличаването на преходния период и разкриването на филиали във всички държави членки. Разбира се, ние знаем, че не може да се очаква всички да ги разкрият за толкова кратко време. Все още предстои работа по някои членове, като 50, 28, 29, но ние със сигурност ще стигнем до компромис. Благодаря на докладчика и на останалите политически групи. Благодаря. За зелените господин Шолтес. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика госпожа Колин Ланген за компромисните изменения. От името на зелените ще кажа, че си остават някои проблеми, но те бяха разгледани от докладчиците в сянка мината седмица. Има няколко изменения по правителствените фактори, определенията, както и някои политики на изключване, които гарантират липсата на инвестиции в ненадежни продукти. Също така, трябва да се мисли за авторизирането при предоставяне на информация – Има още нещо, което е важно за нашата група. Трябва максимално да улесним преминаването от един доставчик към друг при разумни такси. Преминаването трябва винаги да се позволява, освен това безплатно, при определени условия, като ограничената преносимост. възможно и е да се изключват партньорства, така че да има максимална преносимост. И не на последно място, много е важно на потребителите да се дава точната информация, така че спестяващите да знаят добре какво ги очаква. Именно за това аз съм предложил един нов член 23А за ключовите документи, които предоставят информация. И освен това обясняват социалното измерение и управлението през последните 4 месеца. на обикновението. Много е важно потребителят наистина да бъде защитен. Тежестта на доказване винаги ще пада върху доставчиците на ПЕП, ако липсва някаква информация. Тези изменения, които предложихме, се разглеждат в момента и се надявам да бъдат включени в компромиса. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря и за Гое. Благодаря. Благодаря ви. Това е трудно досие. Мисля, че на първото заседание на докладчиците в Сянка не се разбра за жалост, това, което е важно за нас на този етап. Доста голямо внимание се обърна на сертифицирането на европейския надзор, но това за нас не е най-важното. Смятаме, че в крайна сметка ще трябва да има наистина някакъв европейски надзор, така че да се следи за качеството. Това е важно и при сертифицирането. Искам да го уточня но реалните проблеми са много по-дълбоки. Те проистичат от разликата между, примерно, застраховка за кола и пенсионен продукт. Разбира се, че е важно да имате застраховка на колата, но не сте задължени да покривате всичко като риск. Докато при пенсиите е важно продукта да бъде достатъчно привлекателен, за да се приеме от хората. Представете си, че съм едноличен търговец, нямам никакви служители, опитвам се да сведа разходите си до максималния минимум. Като търговец, разбира се, вие искате да предлагате и ефтини услуги, за да бъдете конкурентно способни. Много такива търговци не избират пенсионен продукт. Ако вие решите е, да предложите на подобен търговец индивидуален продукт, му давате повече право на избор. Очаква се това да е хармонизирано в по-голяма степен, но на практика не е така. При застрахователните премии знаем, че има конкуренция между застрахователите, така че да се върнем към едноличния търговец, който може да има и по-кратка продължителност на живота, но така или иначе той ще бъде привлечен от по-низката премия. Докато друг ще избере по-високата. Как решаваме този проблем? Освен това, пушачите ще бъдат изключени или при тях тарифите ще бъдат различни, но това тук не се разглежда. Тук разглеждаме само информацията, която се предоставя на спестителите – Така тълкувам аз предложението. Ако това е така, то нека изберем холандския модел на колективно договаряне, особено при самонаетите и едноличните търговци, така че те да не трябва да договарят сами, а да се присъединят към съвместния пенсионен фонд. Защо това не се приеме и на европейско ниво? Вече има много разпоредби за права на потребителите. Те са добри. Но, както вече казах, нямам нищо против ЕИОПА да упражнява надзор. Основният проблем за нас обаче е е, че бих, бихме искали колективна пенсионна схема, а не индивидуална пенсионна схема. Най-малкото при колективната пенсионна схема възвръщаемостта ще е доста по-голяма. Аз съм представил много изменения, виждам обаче, че те още не са включени в компромисите – но исках да се направи тази разлика между колективното пенсиониране и индивидуалното. Колективните пенсионни фондове не бива да предоставят индивидуални пенсии, защото тогава ще има конфликт на интереси. говорим за различни хипотези. Това е основното за мен. Знам, че има колеги с много различно мнение по този въпрос, но ние ще продължим да работим заедно. Винаги обаче ще бъдем завареното дете в тази дискусия. Благодаря и сега давам думата отново на докладчика, госпожо Колин Ланги, ако искате да кажете нещо. Благодаря, госпожо председател. С много голям интерес изслушах различните предложения. Много от тях вече са формулирани като предложения за изменения, но продължавам да съм оптимистична, че по отношение на това, че след като утре обсъдим отделните точки ще намерим начин да постигнем компромис. От последното заседание ми е известно вашето становище, господин Де Йонг. Знам, че имате съвсем друга представа за частния застраховател, което е ваше право, но не съм много сигурен, че точно това трябва да бъде третия стълб в рамките на ПЕП. Просто трябва да се примирим с това, че не по всички въпроси сме на едно и също мнение. Надявам Надявам се обаче, че в най-скоро време ще ви представим компромиси. Благодаря. И виждам тук какъв е графика. Компромисните изменения и допълнения ще бъдат разгледани на следващото ни заседание на 18 юни. Следващата точка, която трябва да разгледаме е проекто становище относно проекто регламент на парламента и съвета за оценката на здравните технологии с изменение на действаща директива. Господин Бусой е наш докладчик. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, приветствам новия проект акт, внесен от комисията с оглед укрепване на сътрудничество в рамките на Европейския съюз за оценка на здравните технологии и целите на нормативното предложение е да се засили опазването на общественото здраве и укрепи вътрешния пазар. Що се отнася до последното, следва да се преодолеят действащите недостатъци, а именно нарушения достъп до пазара на разработчиците на такива технологии, когато те се опитват да пуснат на пазара технологично решение – в няколко различни държави членки. Тъкват се на препятствия, това накърнява предвидимостта и възпира новаторството. Предложението ще се стреми да намали действащата административна тежест, особено в интерес на малките и средните предприятия. Вторият недостатък е, че се дублира една и съща работа. Е, от производителите от една страна и от компетентните органи от друг. Предложението на комисията може да доведе до сериозни економии на средства, свързани с това. На трето място, сегашната доброволна форма на сътрудничество е неефикасна. Тя се финансира с, в краткосрочен времеви план и не е устойчива в дългосрочен план. И на четвърто място сравнителните изоставания, които се наблюдават при оценката на такива технологии в държавите членки. Становището ми е, е, включва 35 изменения и допълнения, както след. Първо, необходимо е да се гарантира един независим процес на, на вземане на решения. Всяка от държавите членки следва да има експертен потенциал, по отношение на, на медицинските дейности, медицинските изделия и диагностичните средства инвитро. Нещо повече важно е да се направи необходимото, защото заинтересованите страни да получават цялата нужна информация. На второ място съкръщаване на сроковете. Е, оценката следва да бъде направена, да бъде готова до публикуването на решението на комисията, разрешаващо пазарна реализация. На трето място, що се отнася до поверителността, процесът трябва да бъде е, такъв, че да укрепва поверителността на всяко равнище. New article in order to safeguard developers' right to be heard on Предлагаме също така изменения и допълнения, даващи възможност на разработчика, автора на технологията да бъде изслушан като форма на обжалвателен механизъм, какъвто вече действа в някои национални процедури. Това по 18-то изменение и допълнение. По-нататък актуализация разработчикът е, трябва да има право да поиска актуализация на оценката, когато от клиничната практика постъпят нови сведения, макар и такова изискване да не е предварително предвидено. Това по 20-то изменение. Критериите за подбор по 31 член, по 10 член в рамките на, на сега действащото законодателство за сега няма достатъчна прозрачност на този процес по 9 и 26 изменение предлагаме това да се поправи. Когато по-нататък е нужно да се поиска нова информация, тя не може е, да бъде в обем по-голям от вече съществуващата на пазара. Това по 31 изменение. И най-сетне по методиката, по 22 член, от, е, от, от акта. Става въпрос за това дали да, да се делегират правомощия на комисията да е, законодателства или е, да получи тя само изпълнителни правомощия. Such cases, I give an example, may include orphan medicines, which are intended for us. А, има, има такива случаи. Например, за медикаменти, така наречени сират, сираци, които са насочени към сравнително малък брой потенциални случаи и пациенти, не даващи възможност за едно изчерпателно по обхват клинично изпитване. С интерес, госпожо председател, ще очаквам участието на всички колеги и ще се съобразя с техните предложения. Благодаря. Докладчицата в сянка от социалисти и демократи, моля. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря първо на докладчика за труда му. В това, което казахте току-що, чух доста за предприятията, за фирмите, е, за по-добър достъп е, в областта на медицинската техника, но не чух нито дума за това, че става дума за пациенти, за хора, за е, здравния сектор, т.е. и медиците, и санитарите, които работят в тази област. За това ще ми позволите да кажа някои а, принципни неща. Може би ще променя подхода ви. По принцип приветствам предложението на комисията, сътрудничеството в областта на оценката на здравните технологии да се хармонизира на европейско ниво, от което и ще стане по-лесна защото сегашният процес всъщност спъва единния пазар и създава прекалено много дублиращи се а, процедури. Не може а, да допускаме в дадена страна да трябва да се подава заявление на няколко места, просто защото има няколко компетентни органа. Това е ненужно губене на пари и време. Тоест, инвестициите за това губене на време може могат да се пренасочат към клинични изследвания, т.е. да се фокусираме повече върху здравето на пациента, респективно върху доброто на Европа. Благото на всички пациенти, по-доброто здравно обслужване, модерните технологии, всичко това е, е, са неща, които би трябвало да бъдат в центъра на вниманието на комисията ИМКО. За това предлагам да се допитаме до гражданското общество, до пациентските организации, до броншовите организации на лекарите, за да участват много по- активно в процеса на оценка на медицинската техника. Целият този процес трябва да бъде финансиран, разбира се, от общия бюджет защото нека да помислим дали предоставената сума наистина съответства на поставените задачи. Националните бюджети, освен това, не бива, за националните бюджети не бива да възникват допълнителни работи. Това, което трябва да избягваме е финансирането от, лоби, от страна на лобисти да влияе върху процеса на оценка на медицинските технологии. Ние, които се занимаваме с защита на потребителя, много добре добре знаем за какво става въпрос. Целият процес трябва да бъде и по-прозрачен и по-прегледен. Всички важни данни трябва да бъдат публично достъпни, за това смятам, че трябва да има IT-платформа, съдържаща цялата необходима информация за резултатите на възложените изследвания което ще повиши доверието към системата. Освен това дава възможност за един вид контролна функция от независима трета страна. И е, последния момент, на който искам да се е, спра е начина на вземане на решение, така наречената координационна група. Мнозинството не трябва да е обикновено, трябва да е с две трети и тогава да се взема решение, което ще допринесе до по-широк консенсус между държавите членки. Да, наистина, пред прага сме на обрат в здравната здравната област, здравния сектор. От нас зависи да се възползваме от е, революционното развитие, за да предоставим на европейците по-добра здравна система. Благодаря. Thank you very much. Um, and then for the... Благодаря от името на ЕКАРЕ. Кой е докладчик Сянка? Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Аз също благодаря на господин Бусо и докладчикът за извършената от него до сега работа по проекто становището. Очевидно, цялата материя е крайно спорна и в рамките на съвета, и в националните законодателни събрания. Здравната област е винаги деликатна. Е, в Бундестага е, проследихме дебата и е ясно, че всеки опит за хармонизация поражда съмнения е, относно понижаването на евентуалните на стандартите. Целите на проекто акта са, са добри. С потенциална широка полза за всички, в това число за по-малките държави членки, които нямат капацитета за собствени клинични изпитвания. Постигането на доверие обаче между различните компетентни органи е сериозно предизвикателство, така че макар и да приветстваме регламента, ние в ЕКР споделяме е, известните безпокойства, вече споделени от националните парламенти, що се отнася до субсидиарността, особено що се отнася до задължителния характер на 8 член който възпрепятства националните органи да извършват свои, по своя инициатива, оценки на нови технологии, вече попаднали в списъка, е, общия списък на оценените технологии някои държави членки е, това би могло да бъде от полза, но не и в ущърп на други държави членки, които разполагат с необходимия капацитет. Просто трябва да помогнем на тези държави членки, които се нуждаят от това. Освен това сме обезпокоени, що се отнася до правното основание. Не сме убедени, че 114 член от договора за нарушаване функционирането на единния пазар е правилното правно основание. За какво нарушение става въпрос тук и, и, и защо всичко да бъде императивно, а не факултативно. Защо да не се прибегне до 168 член, например, от договор. Но в всеки случай ние сме готови да взаимодействаме с колегите, да постигнем едно премерено становище на нашата комисия. Благодаря. Не виждам други докладчици, сянка от други политически групи. Не, мога сега да, да поканя представителката на Европейската комисия. Къде е седнала тя? Заповядайте Европейската комисия да се включи в разговора. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутата Бушови за изготвения доклад, в който се изразява общо подкрепа за предложението на комисията. А то предложението е особено важно за Европейската комисия. Следва да напомним, че тук не започваме от нулата. Е, можем да погледнем назад към повече от 20 годишен опит на сътрудничество по проекти сега се възползваме от възможността да укрепим това сътрудничество, да го повишим с по-сериозно поети ангажименти навсякъде в Европейския съюз. И ние сме убедени, че предложението ни ще бъде от смисъл и полза както за държавите членки, за пациентите, така и за производителите. Бих искал да коментирам основните съображения, развити от депутатите до сега. Първо бих искала да дам уверение на, на, на вашата комисия, що се отнася до участието на държавите членки в координационната група. Комисията очевидно възнамерява да допусне такова участие за държавите членки, както в координационната, така и в различните подгрупи към нея, в различни експертни формати. Е, имайки предвид особено различните характерни черти, характеристики на различните на медикаменти и медицински устройства. На второ място бих искала да кажа няколко думи за по-нататъчния ход на работата. Във времето ние сме съгласни, че е, графиците са от съществено значение за съвместните клинични изпитвания – ние го отбелязахме това като констатации в хода на допитването до заинтересованите страни. Целта е съвместното клинично изпитване е, е, е да, да, да, е, е, то да приключи до е, издаването на пазарното разрешение и е, на, на което сме свидетели до сега е, че е, съвместното изпитване отнема около стотина дена ние сме оптимистично настроени, че ще, тази цел, този график ще може да се спази. Що се отнася до медицинските изделия, нещата са малко по-различни, по-диференцирани. Там трябва да се прояви гъвкавост предвид спецификата на отделните медицински изделия и, и начина по който те достигат до пазара. Що се отнася до поверителността, аз споделям значителна степен становището на докладчика. Въпросът е важен, той трябва да, да бъде противопоставен на, на въпроса за прозрачността. Що се отнася до ролята на разработчиците на здравните технологии, и важно е да изясним, че идеята, целта на комисията е действително да се направи така, че тяхното мнение да се взема, мнението на разработчиците, за да се установи точно фактическата обстановка по, по съдържанието на документите, по данните от съвместните изпитвания, но ние не възнамеряваме самия производителен отрасъл да бъде включен в оценката. Много е важно процедурата да бъде предвидима и да гарантира равнопоставеност на различните разработчици. В никакъв случай не възнамеряваме разработчика, производителя и прочие да участват в е, разработването е, и определенето обхвата на съвместното клинично изпитване. По-нататък, що се отнася до съдържанието на е, документацията, която се внася в подготовка за клиничното изпитване. Всички е, значими данни следва да се включат, но в никакъв случай ние не възнамеряваме да искаме е, сведения, данни, които не съществуват, които не са на лице към дадения момент. Чухме изразеното безпокойство, например, от производителите на медицинските устройства. Но ние не настояваме за друго, освен за това всички налични данни да бъдат привлечени. На, на, на съображенията, развити от депутата Вествал, гласа на, гласа на пациентите. Определено, ние сме отдали сериозно значение на, на пациентите при разработката на предложението. Очакваме пациентите, пациентската общност да, да се включи, да, да, да може да даде мнението си, да, да бъде информирана, е, което смятаме, че в дългосрочен план ще способства за е, по-широкото разпространение на новаторски технологии. Е, по отношение на, на разходите, на ресурсното обезпечаване, при намаляване на дублирането, разбира се, бихме очаквали да се реализират и економии. Е, що се отнася до техническата организация, нещо особено важно. По тази причина ние предлагаме и създаването на е, информационно-технологична платформа за е, организацията на гласуването. Правим съответно предложение, като очакваме и се надяваме обаче да не се стигне до приемане на съвместната оценка от клиничното изпитване чрез мнозинство, а по-скоро очакваме ние, чрез консенсус. Депутата Долтън зададе въпрос за задължителния характер на доклада. И този въпрос наистина бе обсъждан и по-широко в обществото и в средствата. Много е важно, според нас, да се изясни целта предназначението на 8 член от нашето предложение и, и е, така нареченото задължително актуализиране на оценката. Целта е такава. След като ще работим на общоевропейско равнище, резултатите от тази общоевропейска работа трябва да се приложат по един или друг начин на национално равнище. Разбира се, процедурите по места могат да се различават. Друго съображение е, че според нас не е нужно да се повтаря извършеното на равнището на съвместното изпитване. Няма нужда да се повтаря същата работа на национално равнище. От друга страна, ние си даваме сметка, че може да възникне необходимостта от добавянето на някои по-специфични елементи по, по места, що се отнася до оценката на постигнатия резултат например на национално равнище, да, могат да бъдат подложени на оценка и неклиничните сведения. И, и вече оттам нататък да се вземат решения за ценообразуване и възстановяване на медицинските разходи. Що се отнася до правното основание, е, моля да направите справка в оценката на въздействието, която правим, както и в обяснителната записка. Отбелязали сме сериозните различия между националните законодателства е, и, и е, несъвършенства на националните законодателства, поради което приехме, че 114 член е уместното правно основание. Да не забравяме, че по същия този член се въвежда и задължението да се е, осигури висока степен на здравеопазване. Благодаря. И така, сега срок за изменение и допълнения 12 юни по обед до обед. Само на английски язик обаче могат да се внасят изменения и допълнения. Измененията и допълненията ще бъдат разгледани на следващото ни заседание на 18-19 юни. И бих искала да приключим по тази точка с последни заключителни думи на докладчика. Благодаря съвсем накратко, благодаря на всички изказали се, на господин Далтон за положителното му становище, ласкавите думи за извършената от мен работа. И, и бих искал да напомня, че разбира се, ние се опитваме да избегнем ненужното дублиране. Знам, че в някои национални парламенти така трудни дискусии. Знам, че няма да е лесно акта да, да, да мине преди е, европейските избори до година. Но в крайна краща те първо предстоят преговори, трябва да видим. А, на госпожа Вестал също съм благодарен за направените от нея предложения. Е, разбира се, пациентът е най-важен тук знам. И, и разбира се, за пациентите главната полза е достъпът до новаторски решения. Е, новите технологии ще навлизат по-бързо в, в, в всички държави членки, в това число в държавата членка, от която съм аз. От друга страна имаме двата субекта е, е, нормативните, компетентните органи, регулаторите в здравеопазването, е, техническите стандартизационни органи, от друга страна, разбира се, производителят, е, който може да бъде от малко или средно предприятие до голям транснационален концерт, е, МСП, особено в областта на медицинските изделия, са немалко. И, и трябва да се търси примиряване на, на противоречивите интереси на различните участници. Аз като бивш председател на здравната каса в Румъния, знам, че е, не, понякога е трудно е, да се намерят бюджетни средства за всичко. Е, но всяка държава членка в край на ще може да реши сама. Тук се обсъжда само общата методология. Мнението на пациентите бе взето. Аз контактувам с пациентски издружения и сигналите, които получавам до сега, е, че те се отнасят е, отзивчиво, непредобедено към това предложение, именно е, предвид е, възможността да се ускори процеса на пазарна реализация, на, на внедряване на новите технологии. И разбира се, по, по самия регламент се предвижда вземане на становище на пациентите. Приветствам вашето предложение за информационната платформа. Аз при няколко години е, в нашата комисия е, е, работих по въпроса за клиничните изпитвания и тогава си спомням в разговорите се повдигна въпроса за повишаване прозрачността за по-широкото разпространение на резултатите от клиничните изпитвания. Междувременно бе постигнат напредък и, и при всички случаи всички са заинтересовани от повече прозрачност. Благодаря. Благодаря ви. Сроковете ги споменах вече, от което следва, че можем да приключим с тази точка от дневния ред. Ще направим една кратка десетина минутна почивка до 16 е, четвърт, преди да пристъпим към вотовете за днес. Благодаря. So, we continue with our... Продължаваме заседанието с гласуване. Първо, гласуваме правата на пътниците в железниците. Права и задължения. Денис Де Йонг е нашия докладчик, но преди да започнем да гласуваме, нека кажа, че 3, 4, 6 до 3, 4, 7 отпадат, тъй като са оттеглени. Поради несъвместимост започваме с изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, да проверим Изменение 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трябва да докладвам, че устройството ми за гласуване не работи. <laughs> Can you, can you please uh, maybe try to put it in, uh, in another voting? Можете ли да седнете пред друго устройство или просто да използвате картата си? Работи ли? It doesn't like me, Chairman. Не, не ме харесва нещо. Добре, с карта гласувайте. Може би проблемът е във вашата карта. И там ли не работи? Okay, so we will continue the votes in the meantime. Продължаваме междувременно да гласуваме. И тъй предишното беше прието компромис 8 за против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 90. Моля, гласувайте. Yeah. Work, Chairman, Сега вече работи. Чудесно. Чакаме още един глас. Докъде стигнахме? Изменение 90. Край на гласуването. Отхвърля се. Осемдесет изменение беше прието с един глас в повече. Once the result is announced, you, we can't redo the vote. So... Не можем да повтаряме гласуване след обявен резултат. Не може да гласуваме отново 88. Говори се извън микрофон. He said so after the vote. He didn't say it before the vote. So... Колегата съобщи за картата си след гласуването, а не преди. Ако го беше направил преди, е различно, но трябва да теглим някъде чертата. Изменение 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против въздържали се, отхвърля се 96 за, против, въздържали се, приема се 98 за, против, въздържали се, отхвърля се 99 за. Искате да проверим? Добре, 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 99 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека проверим. 99, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се,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 въздържали се. Не виждам добре. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за. То отпада всъщност. Същото се отнася до 154. Изменение 156 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, Той отпада наистина. Компромис 15, мисля. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 166 за, против, въздържали се, приема се. Но да проверим. Много е трудно наистина да видя вдигнатите ръце. 166. Приема се 167 за, против. То отпада, извинете. 168 за, против. Въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но да проверим. Компромис 17. Приема се. Изменение 189 за, против, въздържали се,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 Край на гласуването. 230 за, против, въздържали се. Приема се 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Има идентични изменения. Разполагате с целия списък. Започваме с 17 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против. Той отпада всъщност, поправя се председателката. 249 за, против, въздържали се. Да проверим 249. Край на гласуването. За, против, въздържали се. Приема се 251, 252 за, против, въздържали се, приема се. 253 и 4 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за,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 Искате да проверим? Добре, 270. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 276 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада 278 980 за, против, въздържали се, приема се. 283 282 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада 284 за, против, въздържали се, да проверим 285. Край на гласуването. Приема се. 286 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство, но да проверим. Край на гласуването. Приема се. 288 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, 288. Край на гласуването. Отхвърля се. 287 за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се. Да проверим. 292. 299 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 300 за, против, въздържали се. 300 да проверим. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към следващото 302 Приема се. Следващото отпада 306. За, против, въздържали се, приема се. 307. За, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се 309 за, против, въздържали се, приема се 310 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 313 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 in favor, against, abstentions. 316 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 322 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против, въздържали се, приема се. 328 за, против, против, въздържали се, приема се 329 за, против, въздържали се, отхвърля се 330 за, против, въздържали се, приема се 330 и 2 за, против, въздържали се, приема се 333 и 4 за, против, въздържали се, приема се 335 за, против, въздържали се, приема се 336 за, против, въздържали се, приема се 337. Триста за, против, въздържали се, отхвърля се 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 340 за, против, въздържали се, приема се. 342 за, против, въздържали се, отхвърля се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 344 за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. 346 оттеглено наистина. 359 за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 361 за,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 3, 6, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 6, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 6, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се 32, отпада. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим добре изменение 50. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 62 за. Намерихте ли 62 за?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 Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се. Да проверим. 82. We close the vote. It is rejected. 83 in favor. Край на гласуването. Отхвърли се 83 за, против, въздържали се. Приема се 86. Приема се и крайно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, Денис. Yes, can I refresh the vote? Oh, okay. Then the next file, it is... Следващият вод е по становището за реализирането на инфраструктура за альтернативните горива в Европейския съюз. Докладчик е Ван Милденбург. Първо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно пето, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно второ, за, против, въздържали се, не виждам социалистите и демократите. Компромисно второ. За. Против. Сдържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Проверяваме. Отхвърли се. Благодаря. Четвърто компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието или отхвърлено да проверим. 18-то изменение проверяваме. It is rejected. Отхвърли се 18-то. Така стигаме до 6-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 20-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме така до 24-то за, против, въздържали се, отхвърля се. И общо с изменение и допълнение по електронен път, моля, Прекратете гласуването. Приема се 28 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. С това стигаме до последния вод днес за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз. Преди да пристъпим към гласуването, две съобщения. Първо, бих искала да прочита нещо от името на Ана Мария, която за съжаление пропусна полета си. Не, не, не, не си е пропуснала полета, два часа е закъснял полета, е, така че ме помоли да ви прочета нещо от нейно имре. Напомням ви, цитирам, че както правната служба на, на парламента, така и Европейската комисия са дали становище, че първото компромисно изменение е напълно в съответствие и не е в противоречие с общия регламент за защитата на личните данни. Освен това, докладчикът е готов да поиска неофициално становище от Европейския надзорен орган за защита на личните данни в същия смисъл което би могло да постъпи тази седмица и нещо повече, докладчицата би желала да се придвижи напред е, това предложение, което е основен законодателен приоритет на трите институции. Паскал би искал да добави нещо. Благодаря, госпожо председател, от името на Ана Мария. Отново, тя изразява искреното си съжаление, че е възпрепятствана да участва в гласуването. Благодаря на всички докладчици в сянка за конструктивния подход и отличното взаимодействие с всички политически групи, участвали в съвещанието комисията на докладчиците в Сянка. Постигнато е съгласие по 20 компромисни изменения и то за рекорден срок с отличното съдействие на секретарята на нашата комисия и на правната служба, което е свидетелство, че секретарятът може да действа бързо и решително по такива основни приоритети и очаква нашата докладчица с интерес по-нататъчните преговори с българското председателство. Благодаря. И с тези две изменения да пристъпим към гласуването. Колеги, първо имаме 135-то изменение за, против, съжали се, отхвърля се. А ако искате да проверите, 135-то проверяваме по електронен път. Прекратете гласуването. Очевидно се отхвърля. Първо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 215. Намерихте ли го? За против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се. Бих искал да проверим. 216, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, отхвър... е, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но бих искал да проверим по електронен път. 41. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно девето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно осмо за, против, въздържали се, приема се. 55-то изменение, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, Приема се мисля, но проверяваме трето изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 59-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 10-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11-то Е, не се гласува 11-то. Е, минаваме на 85-то. 85-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се компромисно 17-то, тъй като останалите са гласувани блок. 17-то за, против, въздържали се, приема се компромисно 110 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. После имаме изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва изменение 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, след което общо гласуваме проекта доклада по електронен път. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 28 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравления за Анна Мария, която някъде по ефира вероятно ще ни чуе и веднага гласуваме мандата за започване на преговорите по електронен път. Прекратете гласуването. Със същото мнозинство се прие мандата 28 за 3 против. Благодаря на всички колеги за вота. Бих искал да обявя, че следващото ни заседание е насрочено за 18 юни понеделник, а сега приятна вечер на всички.